молба на госпожа Луначек направихме допълнение към дневния ред. Между 17.30 и 18.30 часа предстои размяна на мнения по актуална тема във връзка с обвиненията в корупция към мисията на Европейския съюз за върховенство на закона в Косово. Предстои да разговаряме с Кенет Дин, ръководител на отдел цивилни операции и директор на отдел способности за планиране и провеждане на цивилни операции, както и с Фернандо Джентилини, директор за Западна Европа и Балканите към Европейската служба за външни действия. Мисля, че трябва да си създадем представа за ситуацията, без да правим оценки. Няма възражения срещу тази добавка към дневния ред. Преминаваме към съобщенията на председателя. Предстои ли тази седмица да включим точка с участието на господин Пленкович? Да, в 16.30 часа днес предстои да обсъдим работата на мисията за наблюдение на изборите в Украина. Ще трябва да обсъдим въпроса за незаконно проведените вчера избори в Донецк и Луганск. Би следвало да дадем възможности на господин Пленкович да изрази позицията си. Одобрение на протокола от миналото ни заседание. Онези, които са го прочели, имат ли възражения? Не, с това протоколът се приема. Преминаваме към Южен Кавказ и кризата в Грузия. Господин Херберт Залбер, специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ, е днес сред нас. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Тази размяна на мнения е важна, тъй като предстои ратифицирането на споразумението Важно е да обсъдим положението в региона, както и други въпроси, свързани, например, с Азербайджан. Добре дошли на нашите докладчици по темата. Ще им дам думата по-нататък. Ще се въздържа от уводни думи. Давам думата на господин Залбер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и добър ден, госпожи и господа. За мен е удоволствие и чест да имам възможност да ви информирам за положението в Южен Кавказ, както и за моите усилия в рамките на предоставения ми мандат от 1 юли насам. Съм специален представител на Европейския съюз за Южен Кавказ и кризата в Грузия. Какво предприех до този момент, през първите месеци на мандата си? Имах възможност да председателствам два кръга от международните преговори за Грузия в Женева. Това изискваше много пътувания в региона поради което имах и възможност да си създам подробна представа за положението. Там разговарях с нашите представители в региона, както и с представители на създадените и де-факто действащи органи, до които имаме достъп аз и моите служби имах тази възможност за разлика от много други действащи лица на международната сцена, които може би биха имали затруднения. В какво се състои моят мандат? Той се отнася до Южен Кавказ. Много е важно, като се има предвид региона, в който работя, да имам достъп и до непризнатите територии и органи. Сътруднича си тясно с други представители на Европейския съюз по места. Имам предвид делегациите на Европейския съюз в Баку, Ереван и Грузия. Мандатът ми обхваща три елемента. Първо, Възложено ми е да провеждам международните преговори в Женева, заедно с Организацията на Обединените нации и ОССЕ влизам в ролята на примус интерпарес. Вторият елемент на мандата ми е свързан в по-широк контекст с решаването на конфликта в Грузия. Възложено ми е да се опитам да допринеса поне до някъде за прилагането на европейската политика на непризнаване и предприемане на действия по отношение на регион. Третият елемент от мандата ми се отнася до Нагорни Карабах. Преди да се спра по-подробно върху мандата си, нека направя едно общо изявление. Както знаете, положението в Украина косвено се отразява върху действията ни. Отразява се и върху начина на мислене на действащите лица в региона. Можем да вземем за пример Азербайджан, там правителството става все по-настъпателно, що се отнася до позицията на Европейския съюз във връзка с териториалната цялост. В Грузия правителството разглежда събитията в Украина като потвърждение повторение на случилото се в Грузия през 2008 година. Тогава бе сериозно засегната териториалната цялост – на Грузия. Всичко това хвърля сянка върху онова, което предприемаме към момента в Южен Кавказ. Нека сега кажа няколко думи върху основната ми област на дейността, именно международните преговори в Женева. Тези преговори се провеждат от 2008 година насам, откакто се разрази конфликтът. Имам удоволствието да участвам в 29-я кръг. Участвах в него през юни тази година. През октомври бе проведен още един кръг от тези преговори. За 30-я им кръг е насрочена дата през декември. Може би си спомняте, че в самото начало на преговорите в Женева се предвиждаше всички нерешени въпроси да бъдат решени в рамките на до две години. Към момента проблемите все още не са решени. Преговорите навлизат в 30-я си кръг. Възможностите за решаване на проблемите, за обсъждането на сериозни теми са изключително ограничени. Не е лесно да направим така, че и двете страни да проявят готовност за компромиси. Каквото и да предприемем, то бива силно политизирано, въпреки че в преговорите в Женева не се обсъждат въпроси свързани с статута и двете страни разглеждат всички обсъждани въпроси именно през призмата на статута. Много е трудно този въпрос за статута да бъде отделен от останалите теми. Каквото и да обсъждаме, всичко се свежда до въпроса за статута. В резултат от това процесът в Женева като цяло е доста крехък. В миналото имаше възможност за конкретни обсъждания, но в момента, в който имаше опасност някакъв конкретен въпрос, който е важен за една от делегациите да не бъде обсъден, те заплашваха да напуснат масата на преговорите. Наскоро Имахме спорове по една точка от дневния ред. Имаше предложение тя да бъде заличена от дневния ред. Южна Осетия и Абхазия заплашиха да напуснат залата, което и стана в крайна сметка. Така се провали този кръг от преговорите. През октомври процесът протече много по-гладко. Можахме да обсъдим всички въпроси на моменти успяхме да постигнем и проби, в което ни даде повод за надежда, че преговорите в Женева ще доведат до конкретни резултати. За целта са ни необходими последващи задълбочени разисквания, които се надявам да проведем. Процесът в Женева не е реално възможност за решаване на конфликта. Процесът в Женева се използва от участващите страни за възстановяване и предотвратяване, което вече е крачка напред. Трябва да си припомним, че положението в региона, най-вече политическото положение, е много напрегнато. Поради това е добре да се възползваме от форума в Женева. Когато споделям с участниците своите впечатления, когато ги питам защо излагат този форум на опасност при положение, че се нуждаят от него, те ми отговарят, че искат да продължат разговорите в Женева. Има достатъчно теми, които могат да бъдат обсъдени по същество по време на преговорите в Женева, които се надяваме да приключим. Крайна сметка се надявам, че ще можем да проведем няколко кръга от тези преговори, които да протекат в атмосфера на градивност и да допринесат за постигането на напредък. Още няколко думи за усилията за решаване на конфликта в Грузия. това отношение се опитвам да предприема действия, които да са напълно в съзвучие с формулираните цели на Европейския съюз. От една страна непризнаване на създадените органи, но от друга страна опит за встъпване в отношения с тях. Моята служба работи най-вече с Абхазия. Реализират се много проекти, предприемат се много усилия за диалог и сътрудничество, така че да покажем, че Европейският съюз присъства в Абхазия. Много по-трудно е да се работи с Южна Осетия, тъй като този регион не е толкова конструктивен. Опитваме се да изясним на грузинското правителство, че е в негов интерес да встъпи в отношения с нас, тъй като Грузия иска да направи така, че отцепническите републики или региони да бъдат реинтегрирани в нейната територия. За целта трябва да се работи за промяна на нагласата на населението в Осетия и в Южна Осетия и Абхазия. Трябва да се изясни на населението на тези региони, че Грузия не е онова, което беше преди няколко години, че се е променила. За целта на практика се опитваме да прилагаме мерки за изграждане на доверие за реализирането на общи проекти, по които могат да работят и двете страни. Опитваме се също така да наблюдаваме цялостната обстановка в Грузия, която може да е източник на потенциални конфликти в бъдеще. Имам предвид най-вече положението на мълцинствата, преди всичко на арменците в Южна Грузия, във връзка с положението на това мълцинство, постоянно поддържаме връзка с грузинските власти. Няколко думи за положението в Нагорни Карабах – още от самото начало се опитах да установя добри отношения с ръководството в Ереван и ръководството в Баку, както и с председателите на групата от Минск. Становището на Европейския съюз е непроменено, а именно подкрепяме усилията на групата от Минск за намиране на решение. Приветстваме дипломатическите действия на ниво срещи на върха, например през август в Сочи, през септември в Нюпорт в Уелс и съвсем наскоро в Париж по покана на френския президент. Европейският съюз едновременно с това предлага още на този етап да се представят предложения за мерки за изграждане на доверие, така че общностите от Армения, Нагорни Карабах и Азербайджан да могат да осъзнаят кога е назрял моментът за намиране на решение. Трябва да призная, че изграждането на доверие в тази част на региона на Южен Кавказ е особено трудно тъй като поради една или друга причина и двете страни отхвърлят подобни подходи. Политическата обстановка е изключително напрегната. През лятото в резултат от това напрежение бяхме свидетели на над 50 жертви, много повече отколкото през цялата 2013 година. С други думи, конфликтът в Нагорни Карабах не е замразен. Това е конфликт, който продължава и към момента и може във всеки един момент да ескалира. Опитваме се да си изясним положението и на разселените лица, онези, които са разселени още от времето на конфликта от преди 25 години. Наскоро посетих поселенията на разселените лица, запознах се с мерките, които предприема арменското правителство, за да подобри тяхното положение. Установих същевременно, че много от тези хора живеят при изключително тежки условия. Що се отнася до решаването на този конфликт, то не е напълно невъзможно. След неодавнашната среща на върха в Париж разговарях с представителите на групата от Минск. Американският ни колега, посланник Уорлик, е оптимист. Той смята, че сме поели в правилната посока, но не бива да си създаваме иллюзии. Нека сме реалисти от основно значение за решаването на този конфликт, в крайна сметка ще е позицията на Русия. Заявих спрямо ръководството в Баку и Реван, че искам да ми се предостави достъп до Нагорни Карабах, че те следва да ми предоставят възможност да пътувам в региона, за да мога лично да си създам представа за положението там, за да установя какви са стремленията на жителите на този регион. Към момента е трудно да ми се предостави достъп до региона, тъй като поне азербайджанската страна не желае в Нагорни Карабах да пребивават представители на международни организации. Ясно заявих обаче спрямо ръководството в Азербайджан, че няма да се откажа от искането си да ми се предостави достъп до региона. Това бе всичко от моя страна. Сега с удоволствие ще изслушам въпросите и коментарите ви. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин Щетина. <clears throat> Благодаря, че ми дават думата. Господин Залбер, поздравления за това, че сте избран да изпълнявате такава важна задача. Радвам се, че може да играете такава важна роля в Южен Кавказ. Искам да ви задам два въпроса. Първият е свързан с налагането на граници. Забелязах, една нова берлинска стена или няколко такива в Южна Осетия. Направили достатъчно Европейският съюз, за да се спре този процес. Вторият ми въпрос е следният. Русия е много важен фактор в Южен Кавказ, не е много стабилизиращ според нас, Имаме окупиране на части от Грузия, принуждаване на Армения да подпише асоциационно споразумение. След това проблема с Нагорни Карабах. Как смятате да говорите с Русия и какво ще кажете на руската страна? Благодаря. Thank you very much. Mr. Mamikins is rapporteur. Господин Мамикинс е докладчик. Paldies, godātais Vesnieka kungs. Благодаря, уважаеми представител на Европейския съюз. Искам да изразя своята благодарност. Много е сложна задачата ви и искам да ви благодаря. Няма как да подценим ролята, защото задачата е много сложна. И в личен план искам да ви благодаря за подкрепата, която ми оказахте като докладчик от страна на Европейския парламент, когато работех по този доклад за Грузия. Много ми бе полезна подкрепата ви, когато посетих Грузия. Имам два въпроса. Първият е свързан с окупираните територии Абхазия и Южна Осетия как може хората да се върнат в рамките на Грузия. Териториалната цялост на Грузия не се оспорва в Европейския парламент. Вторият ми въпрос е следният. Как ще се развият нещата според вас що се отнася до евентуалното споразумение, което Русия иска да подпише с тези самоотцепили се територии Абхазия, и евентуално Южна Осетия. Какви са рисковите, които се крият? Благодаря. Танок. Танък. Благодаря, председателю. Ето ме господин Забер. Забер, поздравления. Нашата група много се интересува от региона, за който отговаряхте. Имам различни въпроси. Първият е свързан с Армения. Поздравявам ви за това, че полагате усилия да посетите Нагорни Карабах, но Азербайджан твърди, че всички служители на Европейския съюз, избрани или не, са персона нон грата на тази територия. Искам да попитам как според вас изглеждат нещата, що се отнася до това Армения да се присъедини към Евроазийския съюз и какво можем да направим ние в Европейския съюз, за да може Армения да продължи да е наш приятел, независимо от това, че насила я дърпат в орбитата на Москва, чисто економически. Нагорни Карабах как ще влезе в Евроазийския съюз? Казахстан е против чрез организацията на Исламската конференция. Азербайджан е много активна в тази организация. Аз отдавна се интересувам от европейските проекти в Нагорния Карабах. Знаете ли какво се случва с тях? Там знам, че не може да ги посетите. Преди няколко години се говореше за мисия на нашата обща политика за отбрана, за да може да се стигне до мирно решение. По въпроса за Грузия. Предполагам, че план иска, Путин иска, извинете, да създаде същия конфликт, какъвто създаде в Южна Осетия и в Украина. А, иска също така да заграби земя и през Крим. Но, що се отнася до Грузия, Абхазия и Южна Осетия, Знам, че там няма преки чуждестранни инвестиции, бедна економиката, руски интерес дори няма голям. Вярно ли е това? И може ли да очакваме нещо различно в Крим, в Донецк или Луханск? Може ли това да се случи, имайки предвид колко са ниски цените на нефта и санкциите на Европейския съюз? Може ли да се инжектират средства в този регион? Мисля, че нещата ще изглеждат много сходно на това, което наблюдаваме последното десетилетие в Южна Осетия и Абхазия. Благодаря. Господин Нат има думата. Благодаря, председателю. Господин Залбер, искам да ви поздравя за отличното представене, което направихте пред нас. Много мило от ваша страна, че дойдохте тук, за да говорите с нас. Разглеждайки ситуацията в Абхазия и Южна Осетия, трябва да кажа, че те, както знаем, не са в района на Горни Карабах, тъй като там положението е по-различно. Преди това районът е бил арменска територия. Това, което забелязвам обаче е етническо прочистване, ако мога така да го нарека, в района на Горни Карабах. В крайна сметка за това говорим. Забелязва се същото в Осетия, Абхазия и около Нагорни Карабах. С времето нещата се стабилизираха и, и вече виждаме как изглеждат фактите по места. Това е много, по, много сходно на израелската колонизация на палестински територии – като добавим и ролята на Русия като стабилизиращ фактор в разпадащия се район, може да се каже, че този конфликт може да се замрази такъв какъвто е и нищо да не може да се случи по места. Благодаря, господин Пленкович, има думата. Благодаря господин Брок, господин Залбер, благодаря за представенето. НП подкрепя подписването на асоциационно споразумение между Европейския съюз и Грузия. Имахме възможност преди няколко седмици да обсъдим напредъка на Грузия в контекста на реформата на съдебната система, върховенството на закона с техния министр на правосъдието. По време на този обмен на становища видяхме и как се разглежда този напредък, що се отнася до използването на избирателно правосъдие, нещо, което се използваше срещу настоящата опозиция, срещу миналото правителство. Искам да ви попитам, според вас, какво се случва в тази сфера какви са усилията на грузинското правителство и на органите на съдебната власт в страната. Благодаря. Thank you, Chairman. Thank you, Mr. Sol... Благодаря, каза госпожа Пири. благодаря, господин Залбър. Имам въпрос по нещо, което в момента се дебатира много в самата Грузия. Миналата седмица бях в страната. Изненадана съм, че не го споменахте в представянето си. Това е предложения договор с, Рус, с Абхазия, предложен от Русия, за интеграция. Това е един вид мълчалива анексация в Абхазия. В това споразумение се казва, че в едните три години ще има съвместни военни сили, ще има общи правоприлагащи органи и по-нататъчно интегриране в системата за социално осигуряване и здравеопазване на Русия. Каква е позицията на Европейския съюз тук? И имате ли контакти с абхазските власти по този въпрос? Казахте, че Абхазия все още е част от отцепилите се територии. Там има положително развитие. Какво обаче би означавал един такъв договор и за Южно Осетия? Благодаря. Thank you, Chair. Госпожа Фатига. Благодаря, господин Замбър. Поздравления и от мен за това, че сте избран на този пост. Ще започна с няколко факти от историята. Всички си спомняме доклада на Хайди Телявини за Грузия и за войната през 2008 година. Помним, кои бяха онези, които бяха обвинени за това, че е възникнала тази война. След Крим положението е ясно и Знаем, че Русия с агресивната си политика, следвана от етническо проучване, а, извинете, прочистване, а, а на територията на Грузия имаме множество вътрешно разселени лица от Абхазия и Южна Осетия. Много се съмнявам, че политиката ни ще бъде резултатна. Споменахте, че не признаваме тези територии. Не бих искала да използвам думата отцепени територии, защото те де-факто са окупирани. С нашите политики те могат да се и доотцепят. защо Европейски съюз не признава Южна Осетия и Абхазия. Участваме с проекти там. Ние ще помагаме ли на Русия да поддържа мира там? И мирния натиск, кавички, за да може да придърпа по-близо до себе си тези държави, чисто военно, економически, социално и така нататък. Следва се един и същи модел, като модела в Украина, случи се Крим, след това източната част, южната част на Украина. Ще спомена и Нагорни Карабах, както и е Армения и Азербайджан. Там има един отколешен конфликт. Не бива да забравяме, че етническото прочистване – също изигра роля там. Какво ще видите, когато отидете там? Трябва да търсите аргументите и на двете страни. Наистина е много сложен вашия мандат. Ние сме на ръба на ратифициране на асоциационно споразумение с Грузия. Аз лично подкрепям такъв тип ход, макар че смятам, че вие по-специално и всички ние, всички държави членки, трябва да окажем натиск върху настоящото правителство на Грузия, за да се избегнат не само двойните стандарти при водене на съдебни производства, но и при очевидните трудности, които се поставят на пътя на законната опозиция. Води се съдебно преследване срещу бившия президент на Грузия, сега срещу цялата политическа партия. Такова поведение е неподходящо в страна, при страна партньор и трябва да направим всичко възможно, за да окажем такъв натиск върху грузинското правителство. То трябва да спре с такъв тип действия. Благодаря. Yeah. Uh, I have very short question. Господин Рансдорф, имам кратък въпрос който се вписва в тази поредица от конкретни питания. Бихте ли ни казали нещо повече за Аджария? Това е част от Грузия. И каква е бе ролята изиграна на семейство Башидзе? You, you, Благодаря. Господин Карвар, благодаря за вашето изложение, господин а, Камерън наскоро от е, прави е, призиви във връзка с атлантическото сътрудничество. Смятате ли, че Грузия е евентуален кандидат за членство в Европейския съюз? Thank you, Mr. Chairman. I would like to congratulate you, Ambassador, to your on your Следващият колега благодаря, господин посланник. Искам е, да ви поздравя за назначението ви. Положението в Грузия е сложно. ЕНП подкрепя споразумението за асоцииране с тази страна. Но преди да гласуваме за споразумението за асоцииране на пленарно заседание, бих желала да бъде заявено много ясно на грузинските власти, че те трябва много да внимават да не се ангажират с селективно избирателно правосъдие, да не създават а, впечатление, че има желание за политическо отмъщение, което може да се отрази неблагоприятно върху безпристрастността на съда и съдебните производства. След като ратифицираме споразумението за асоцииране, няма да може да се отправя такъв явен политически апел. Трябва много ясно да заявим тази си позиция сега и това очакваме от вас, господин посланник. Thank you. Mr. Chairman, thank you, Mr. Госпожа Гомеш. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Залбер, за изложението ви. Някои, всъщност мнозина, е, смятат, е, че е, отцепническите републики Южна Осетия и Абхазия са модел за това, което може да стане в Крим и в Донбас. Въпросът ми е какво знаете вие за положението на хората, както в Абхазия, така и в Южна Осетия? Питам, тъй като последния път, когато бях в Грузия, посетихме границата с Южна Осетия и информацията ни беше, т.е. тази, която ни бе дадена, бе, че е, там не живеят много хора, обаче положението доста се влушава. Абхазия е по-населена, обаче какво смятате е, вие? Ще има ли някакво обещетение за хората там? Или е, сега те ще живеят по-лошо, отколкото преди. Могат ли да се надяват на някаква компенсация за това, което са преживели? По отношение на споразумението за асоцииране с Грузия, както казаха други колеги, подкрепяме го, разбираме неговото значение, но се притесняваме. Е, правосъдието и независимостта на съдебната власт е, са наистина от изключително значение. При последното си посещение там останах много обезпокоена от това, което научих по време на срещите си с представители на правителството. Най-сетне за Нагорни Карабах мога само да отправя призив към а, вас да продължите да настоявате за посещение там. Искам да ви попитам дали възнамерявате да ангажирате е, някого е, който стои по-високо в е, иерархията от вас, върховният представител, така че да се отправи критика срещу това, че не ви се позволява посещенията. Uh, uh, Много ви благодаря. Ще се опитам да дам отговор на въпросите поредността, в която те бяха зададени. Първият бе свързан с установяването на границите между Южна Осетия и Абхазия от една страна и е, административната територия на страната като цяло от друга. Какво е направено и направено ли е достатъчно за спиране на такава граница? Преди да встъпя в длъжност, е, съм се срещнал с всички представители на Европейския съюз, е, пътуващи за е, региона. Е, Колегите в е, Брюксел също е, отправяха призиви в този смисъл. Е, имаше многократни опити да бъде заклеймено прокарването на границата, да не се допуска. Имаше доста призиви и към е, постоянния съвет, е, е, съвета за сигурност на ОНЕ. Тъй, че ние се опитваме да се противопоставим. Знаем, че въпреки призивите процесът продължи. Той не продължи така, че да бъде прокарана цялата граница, но е, сега най-интересното е да е, се е, знае къде точно има окопи, къде има бразди и как да се осигури движението, защото то е много затруднено. Значи, не успяхме да се противопоставим на опитите до някъде, но поне след известно време те бяха преустановени и сега в момента не се извършват може да се каже, че процесът е спрян, повече или по-малко. Трудно е да се каже каква бе ролята на Европейския съюз или на неговите държави членки, дали сме постигнали достатъчен успех в противопоставянето си на процеса на прокарване на границата. Поне беше направен сериозен опит за противопоставяне от наша страна и може да се каже, че гласът ни бе чут в Москва. Вторият въпрос бе свързан с Русия като важен фактор в Кавказа в Кавказ и е, нашето послание към Русия. Когато говорих с заместник външния министр Карасин, аз отправих послание, че бихме желали Москва да ни помогне да продължим напред с дискусиите в Женева, като се опитаме да помогнем на партньорите си. И имам впечатление, че в някои случаи постигаме успех по тази линия, не във всички случаи постигаме успех обаче. но а, като цяло посланието е, е в Южен Кавказ да се подхожда конструктивно. Между временно може да се каже, че е, поне от седмици е, Русия е, следи процеса по изненадващо конструктивен начин. Последният кръг на дискусиите в Женева постигна голям успех със сътрудничеството на Русия. Искам да припомня в този контекст обсъжданията преди около месец с заместник външния министър Карасин от една страна и особения представител на президента на Грузия за двустранните връзки господин Абашидзе от друга страна. Те е, направиха е, е, практически а, стъпки, постигнаха практически договорености, например в областта на транспорта, в други области и вече се виждат плодовете. Всъщност там развитието на руско-грузинските отношения бе изненадващо положително светлината на ставащото в съседна Украина. За момента тук почти сме приключили. Има проект на споразумение, е, което Русия предложи да бъде сключено с Грузия. И аз ще се върна на него малко по-късно. По въпроса на господин Мамикинс, как да бъдат върнати отцепените, е, отцепените територии към Грузия, това е много тежък въпрос. Е, става дума за дългосрочен проблем освен ако няма някакъв е, много изненадващ обрат на историята в региона, аз виждам решението последния начин. Грузия да се отвори и да премахне е, голяма е, част от ограниченията, които въведе след конфликта чрез закона за окупираните територии. Тогава тези ограничения бяха разбираеми, но може би сега част от тях трябва да бъдат отменени. Е, за да може да стане това, за което говорих в уводните си думи, е, да се отворят и умовете на хората, техните нагласи да бъдат променени. Хората в Абхазия, в Южна Осетия искат е, да продължат връзките си с хората в Грузия. За съжаление, сега по-скоро сме свидетели на отхвърляне на тези контакти. Е, Реториката на грузинците не винаги много помага. Особено като си помисля за последната реч на министър-председателя. Ако тук успеем да постигнем успокоение, това много ще помогне. Следващият въпрос бе свързан с ролята на Армения е, как тя подхожда към Евроазиатския, Евразийския съюз и какво може да е, допринесе. Мисля, е, че в Армения има много хора, които биха желали по-широки контакти е, с Европа. Говорих с министър-председателя и с други високопоставени служители но за сега те не а, виждат а, развитието на страната ограничено до една единствена възможност. Те биха желали да а, поддържат връзки с Европа въпреки Евразийския съюз. А, въпросът е какво ще се направи практически. Вярно, че за момента Русия там има водещо влияние и може би няма да имат друг избор, освен да се присъединят към Евразийския съюз. Във връзка с проектите на Европейския съюз в Нагорно Карабах има проекти, чрез които се насърчават контактите между хората, но по очевидни причини тези проекти не се изпълняват в региона Нагорно Карабах. Това би било невъзможно. Ние изцяло зависим от това е, хора от района да ги заведем на друго място, например тук в Брюксел е, мироподдържащата мисия и въпросителната, свързана с нея, мога да си представя решение в тази посока. Ще има много възможности за проява на творчество. За момента не е възможно да се предвиди дали такова решение е, е мислимо. Може е, да обсъждаме предварително. Економиката в Абхазия и Южна Осетия. Е, за това също бе зададен въпрос. Вярно, че там положението е доста плачено. От е, няколкото си посещения вече в двата региона мога да кажа, че е, там хората са доста бедни в сравнение с други страни в региона. Ако погледнете Армения или селските райони в Грузия дори, явно има много инвестиции от руска страна. Особено в Южна Осетия се чувства, е, че има работа върху инфраструктура инфраструктура върху градовете се работи и градовете, които приличат на села. Много се строи. Там специално положението не е по-лошо, отколкото в другите райони на региона. Имаше няколко бележки и въпроса за така нареченото избирателно правосъдие, което се практикува в Грузия. Този въпрос не е пряко свързан с моя мандат. Той е свързан с положението вътре в Грузия. И за това, когато обсъждаме е, тази тема с нашите грузински партньори. Оставям водещата роля на постоянното ни представителство в Тбилиси. Но нямам съмнение, че Европейският съюз има категорични и сериозни въпроси спрямо отношението към бившето ръководство. Сега искам да се е, спра на предложения от Русия договор за Абхазия. Госпожа Пири, вие напълно бяхте права. Засегнах е, накратко този въпрос в уводните си думи, е, но нека сега го доразвия. Е ли това мълчаливо анексиране? Знаете, че Грузия така го нарича, но трябва да внимаваме. Вярно е, че в договора се говори много за хармонизиране на законодателството, на, на правилата на всяко ниво. Говори се за интеграция, обаче аз не бих казал, че това е равностойно на анексиране. Ако бъде подписан договорът и изпълняван така, както предлага Русия. Знаете, че вече има от няколко дни контрапредложение на Абхазия. Много от предложенията на Русия се отхвърлят. Заглавието е променено на стратегическо партньорство. Голяма част от правилата свързани с интеграцията във военната сфера и интеграцията на правоохранителните органи, е, са с силно ограничено значение. Така че е, контрапредложението, ако бъде прието, ще ограничи значително и интензитета на сближаване между Русия и Абхазия. Сега не знаем какъв вариант ще се появи в крайна сметка и в какъв вид ще бъде подписано споразумението. Допускаме, че ще бъде подписано, даже допускаме, че може да бъде подписано тази година, тъй като в него се уреждат сериозни въпроси, свързани с финансирането на Русия за региона. Но за момента ние съветваме грузинците. В смисъл, че Грузия има възможност да изрази становище по това споразумение, но трябва най-напред да се види какъв ще е окончателният вариант в резултат на по-нататъчната дискусия, обсъждане в Абхазия и преговори е, между Русия и Абхазия. И тогава можем да направим по-конкретни коментари. Естествено, е, ние сме оказали и на абхазската и на руската страна, че подписването на споразумението в вида предложен от Русия няма да бъде приветствано и ще породи много въпросително за това, останал ли е въобще някакъв суверенитет в Абхазия. Аз е, е, съм е, обсъждал въпроса с е, колегите в Женева, с заместник министъра Карасин, но и с господин Черигба от Абхазия. Няколко пъти поддържах връзки и осъществявах контакт с тях по този въпрос. Това отговаря и на въпроса за контактите ни с абхазската страна. Диалогът ни е почти постоянен, не ежедневен, но с много чести проявления. Сега, по въпроса, мисля, че така трябва да бъде зададен. Следва ли наистина да помагаме на Абхазия, а, а оттам и на Русия в политиката и да окупира Абхазия. Мисля, че правилно перифразирам този въпрос. Сега ние се опитваме да осъществяваме проекти в района. Ангажиментът ни е жив. Е, аз не смятам, че като помагаме на абхазското ръководство, помагаме на а, е, Русия. Ние всъщност не се опитваме да помагаме на абхазското ръководство, а по-скоро на гражданското общество. И мога да ви кажа, че там а, е, има много контакти. Много хора от Абхазия не смятат, че крайната цел на Абхазия следва да бъде присъединяване към Русия. Там много хора истински биха желали да се запази това, което те наричат свой суверенитет и независимост. Дори господин Черигба, фактическия външен министр на Абхазия, е, говори именно в този дух. This... И именно в този дух бяха изработени и предложените изменения на проекта за руско-абхазско е, споразумение. Ние не помагаме на руското ръководство, на абхазското ръководство, а поддържаме ангажимент за подпомагане на гражданското общество в Абхазия. Като целта ни е в крайна сметка да дадем възможност за реинтегриране на тези фактически обособили се субекти в Грузия, защото Европейският съюз има своя позиция за териториалната цялост на Грузия. Имаше въпрос Кандидат ли е Грузия за членство в Европейския съюз? Мисля, че аз не мога да отговоря на този въпрос. Знаем какви са стремежите, желанието на Грузия да се доближи до евроатлантическите структури. Грузинците работят много в тази посок. Но дали в крайна сметка ще кандидатства за членство в Европейския съюз, не ми е ясно, поне за момента. Според мен ми се струва, че според мен в момента е, те нямат такова намерение. Е, имаше въпрос за Джария. Един път съм бил там в качеството си на специален представител на Европейския съюз. Знаем, че, че след Розовата революция е, Джария бе върната в Грузия с определен статут на автономия. Грузия обещава да запази тази автономия, но трябва е, да се има предвид, че е, според нас тук има известно отстъпление от е, това, което според нас е правилно за този регион. Ако погледнете Джария и това, което става там, може би то не е най-добрият пример за Южна Осетия и Абхазия, ако те се опитват да си отговорят на въпроса има ли смисъл да се върнем в Грузия. Имаше въпрос за това дали Абхазия и Южна Осетия са в известен смисъл модел за това, което става сега в Крим и в Донбас, в Украина. Не съм сигурна, сигурен, че е така, въпреки че разбира се и такова тълкование е възможно. Когато се срещнах с азерското ръководство преди време, ако не се лъжа, президентът каза, вижте, когато сте членове на ГУАМ, губите територия след етнически спор. Ако това е моделът, по който се развиват процесите в региона, може би вашето опасение е основателно. Но според мен още не сме стигнали до тази точка. Развитието може да се окаже е, различно. Нещата могат да тръгнат в най-различна посока, поне за момента. Все още не сме стигнали до такава точка, че да кажем това, което става в Украина е пълно копие на станалото в Абхазия и Южна Осетия. Между другото, аз мятам, че е, всеки регион има своята специфика и преценката за събитията там трябва да бъде строго индивидуална. Едно е сигурно, Русия иска да осигури и своето влияние в региона, защото той е важна част от бившия Съветски съюз, а ние знаем какво е мнението на президента Путин за разпадането на Съветския съюз. Имаше въпрос за това дали хората в тези фактически структури живеят по-зле, отколкото преди. Мога да кажа, че познавам предишното положение от преди конфликта от 2008 година, само до някъде и то в Южно Осетия. Нямам впечатление, че сега живеят по-зле. Може би обратно до някъде поради големия прилив на средства инвестиции от Москва. Но да се каже, че хората живеят по-лошо, може би няма да е справедливо. И последната бележка бе свързана с Нагорни Карабах. Вие помолихте да продължа да настоявам на необходимостта от посещение в този регион. Уверявам ви, че ще го направя. И се надявам, че ще мога да извърша такова посещение в разумен срок. Надявам се да ми бъде дадена такава възможност. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви за изложението. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпроса за споразумението за асоцииране с Грузия. Докладчик е колегата Мамикинс. Предлагам да обсъдим едновременно точка 5 и точка 6. Може ли да помоля колегата да поеме председателството от мен за няколко минути? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es gribētu pateikties Господин Мамикинс, благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на всички колеги за техните изменения. Внимателно ги прочетох. Според мен те са важно допълнение към доклада, и ще допринесат за неговото усъвършенстване. Вашите коментари и предложения са особено важни. Уверен съм, че те ще допринесат за постигането на един добър компромис и за изготвянето на един балансиран доклад. Обеден съм също така, че този доклад ще помогне на Грузия да се доближи още повече до Европейския съюз, както в економически, така и в политически план. Радостен съм и съм удовлетворен от това, че основното ми послание в този доклад, както и основното послание на внесените изменения е да подкрепим доближаването на Грузия до Европейския съюз. Друго основно послание е, че сме особено положително настроени към реформите в Грузия в рамките на подготовката за сключването на споразумение за асоцииране. При все това, според мен, трябва също така да изтъкнем, че избирателното правосъдие, нещо, което се упоменава както в моя проекто доклад, така и във вашите изменения. е проблем, с който не можем да се справим вместо Грузия. представителите на съдебната власт в страната трябва да поемат по пътя на реформите. Но ако тези реформи бъдат политизирани, това ще се отрази неблагоприятно върху съдебната власт. Знам това от опит. Нашата система на съдебната власт премина през няколко кръга от реформи. Според мен към момента реформите в областта на съдебната власт в Грузия са на по-напреднал етап в сравнение с тези в Латвия. трябва, според мен, да се осигури по-широко участие на експерти, на юристи според мен една независима съдебна власт е в основата на грузинската държава. А що се отнася до измененията, визиращи ролята на Русия, качеството си на докладчик, искам да изтъкна, че би било разумно да поставим в по-голяма степен акцента върху Грузия. Нека се опитаме да помогнем на Грузия, вместо постоянно да говорим за Русия и нейната роля в Грузия. За Грузия не е лесно отново да се изправи на крака след войната от 2008 година – когато работех по проекто доклада, винаги си припомнях, че това е доклад за Грузия, а не за Русия. Още веднъж благодаря на колегите за внесените изменения. Благодаря, господин Мамикинс. Господин Щетина. Благодаря, господин председател. С ваше позволение ще се изкажа на родния си език, тъй като така ще мога да бъда по-ясен. Групата на НП подкрепя ратифицирането на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Грузия. Обедени сме, че то ще се отрази благоприятно върху Грузия и нейните граждани, че ще доближи страната до Европейския съюз и ще препотвърди общите ни ценности и принципи. Това споразумение ще е ясно послание от страна на Европейския парламент. Такова послание е много важно, като се има предвид необявената война, която води Русия в Украина, като се има предвид и отцепването на Южна Осетия и Абхазия. Вече няколко пъти бе упоменато и нещо ново споразумението за интегриране. Нека направим онова, което е по силите ни, за да бъде ратифицирано споразумението. Поздравявам господин Мамикин за извършената до момента работа. Поздравявам го за това, че отдели време да посети Грузия и да разговаря с всички основни действащи лица там. Днес узнах, че както той, така и аз, преди да станем политици, сме работили като журналисти в Грузия. Мисля, че това ще е обща отправна точка и за двама ни. Радвам се, че в измененията си сме се съсредоточили върху въпросите, по които трябва да се предприема действия от спешен порядък. Най-вече съдебните производства и злоупотребата със съдебната власт за целите на политически мотивирано отмъщение. Това бе упоменато неведнъж от представителите на отделните политически групи в парламента. Нека упомена една дата, която бе много болезнена за мен и моята страна, а именно 1968 година, когато въоръжените сили на Съветския съюз окупираха Чехословакия. Защо опоменавам тази година? Защото комунистическата върхушка в моята страна използваше един ефемизъм, а именно навлизане на армиите от Варшавския пакт. Но всъщност това бе окупация. На армиите от Варшавския договор, извинете. Защо упоменавам този ефемизъм? Защото има склонност към използване на ефемизъм и по отношение на териториите в Грузия. Нека се придържаме към становището на Европейския парламент от 2011 година, където ясно се заявява, че това са окупирани, а не отделили се територии. Нека опомена и разговорите за либерализирането на визовия режим. Миналата седмица комисията установи, че Грузия отговаря на изискванията за приключване на първия етап от този процес. Сега преминаваме към следващия етап на който следва да се въведе безвизов режим. Това е крайната цел на този процес. Господин Мамикинс, очаквам изготвянето на компромисни изменения. Очаквам да се срещна с вас за разговор. Трябва да намерим време тази или идната седмица, за да изготвим и окончателната редакция на текста. От името на НП препотвърждавам нашата решимост да положим необходимите усилия за изготвянето на компромисни изменения. Господин Мисерич. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Първо, искам да благодаря на колегата, докладчика господин Мамикинс за много добре свършената работа. Въпреки големия брой изменения, сърцевината на текста е добра. Повечето от измененията се отнасят до въпроса с избирателното правосъдие. Групата на зелените обикновено отстоява използването на ясни формулировки, както в международните отношения, така и в други области. В случая обаче бих искал да ви призова за по-предпазлив подход, най-вече от страна на нашата комисия, комисията по външни работи. Знаем, че реформите в областта на съдебната власт поне до някъде доведоха до успех през изминалите години. Затова не би било много добре постоянно да използваме формулировката избирателно правосъдие. Така бихме лишили грузинската страна от стимул. Иначе, според мен, текстът е много добър. Госпожа Кълниете. Благодаря, господин председател. Искам да се спра върху два момента. Като цяло, докладът е добър. В него почти са запазени формулировките, които са използвани в няколко приети до момента документа за Грузия, документи на парламента. Много е важно, според мен, да упоменем в този доклад Русия. Настоящото положение до голяма степен е свързано с действията предприяти от Русия, с ангажиментите поети от Русия в рамките на споразумението за примирие от 2008 година. Русия трябва безусловно да изпълни тези свои ангажименти. Тя трябва да предостави пълен достъп на мисията на Европейския съюз до окупираните територии. Освен това, Русия трябва да промени становището си във връзка с признаването на Южна Абхазия и Осетия. Това е много важно с оглед на международното право. Решително се обявявам за това да осъдим очертаването на граници. Няколко думи за избирателното правосъдие. Аз съм за тази формулировка. Представлявам страна, в която дълго време е течеше процес на реформи и за това много добре осъзнавам колко е важно да се възползват нашите партньори от предоставената възможност за намирането на реални решения. Европейският съюз преди ратифицирането на споразумението за асоцииране, което аз решително подкрепям, трябва много ясно да заяви спрямо грузинските власти, че трябва да са много внимателни, че не бива да прилагат избирателно правосъдие, че не бива да създават впечатлението, че се възползват от избирателното правосъдие, за да елиминират политически противници. Не бива да се създава впечатлението, че има стремеж към политически мотивирано отмъщение. Това може да се отрази върху обективността на съдебната власт и обективността при съдебните производства. Господин Юрек. Благодаря, това е една отлична възможност да, да говорим по вашия доклад. Той е от, от, отличен и това е една възможност да обсъждаме отношенията между Европейския съюз и Грузия. Споделям презумпциите, от които излизате и вие. Групата на ЕКАРЕ подкрепя по-бързото асоцииране на Грузия към Европейския съюз. Също така ние сме за това а, да се укрепи демокрацията в Грузия, за да могат да бъдат разрешени вътрешните конфликти в страната отвъд и над това да разглеждаме кой е против демократизацията на тази страна. за нас прехвърлянето на властта между двамата президенти може да изглежда банален въпрос, но като имате предвид колко много проблеми има в този регион, като се има предвид случващото се в Украина също така, според мен това е един феномен, който всъщност ще докаже има ли демокрация в тази страна или не. Няма да навлизам тук в подробности, защото те ще бъдат видими в предложенията за изменения, които ще внеса. Но в Грузия трябва да се постигне социален консенсус. Политикът, групите в обществото искат ли да има обединение в страната и да вървят към Европейския съюз, както и към НАТО. Това трябва да е ясно. Нито едно правителство не може да си позволи да отдалечава страната от тези принципи и този път. Освен това, трябва да се подчертае, че е необходима стратегия за солидарност страна на Европейския съюз към Грузия като регион и въобще като ц... към целият този район, които излязоха а, на бял свят след разпадането на СССР. Ще се върна малко назад в историята. Преди около стотина години, периода на Първата световна война, Руската империя беше в началото на един процес на деколониализация. След това обаче Съветския съюз се създаде и тези държави продължиха до момента едва ли не да зависят от Русия. Трябва да припомня, че всъщност има едно забавяне от близо 100 години на националното осъзнаване и развитие на тези държави. Това са държави, които можем да видим в миналото единствено. Така че ние сме длъжни да работим солидарно с тях и да ги подкрепим. Това трябва ясно да се види в нашите изменения, за да можете да имат едно ясно гражданско и невоенно развитие. Искаме споразумение за асоцииране, което да бъде етап към евентуално възможно присъединяване към Европейския съюз на Грузия. успехите на кадифената революция, която видяхме в тази страна, би трябвало да не се излагат на риск. И Грузия трябва да намери а, коректния път напред, за да може ясно да премине властта от една администрация в друга. И не може е, при такова предаване на властта да се допуска каквато и да е репресия. В нашата резолюция ние трябва да подчертаем колко е важно гражданското общество за развитието на грузинската държава. Искаме също така в тази резолюция да се спомене и православната църква, която е изключително важна в това общество и която може да даде един тласък на една независима Грузия. Трябва да обърнем внимание в резолюцията и на един друг факт. Той е руската окупация на северните части на Грузия. Тук не говорим за сепаратисти или отделяне на която и да е територия, от коя да е държава. Преди войната от 2008 година, руската войска на тези територии е, работеше под международен флаг и предизвикваше инциденти. След което, както знаете, това бе един претекст за инвазия на територията на страната. Ако искаме да укрепим грузинската държава, ако искаме да имаме добри отношения с тази страна, не бива да се пропуска или игнорира основния проблем за дестабилизирането на региона и изобщо на демокрацията в страната. Говоря за натиска от страна на Русия, която така или иначе чисто политически трябва да бъде преодоляна. Ahora más le doy la palabra al ponente para que acabe el señor Mamikins. Благодаря. Ако няма други желаящи да вземат отношение, ще дам думата на докладчика. Е, Добре. И слушах е, чу, колегата Чурек. Е, следя положението в Грузия още от времето на президента Саркози <clears throat> когато работех за него и за главния секретар на Елисейския дворец, не всичко е черно-бяло. Е, от една страна е, да имате е, нали, мрачно минало, от друга страна свобода. И има напрежение между Запада и, амер... и американците. От друга страна имате Русия. Да, е, за това, че сме се борили срещу Сталин, днес нямаме сталинизъм, но в Грузия нещата не са толкова черно-бели. Е, нека е, това имаме предвид, драги колеги. Това отправям като призив и към представителя на комисията. Нека гледаме реалността в очите. Не може да се търси само доброто или само лошото, без да се дава възможност за нюанси. Така не може да се работи за мир. Това е само предпоставка за нови конфликти конфликти. Извинете ме за мнението. Чинкуя, пани Госпожа Фатига. Французски. Благодаря. След изказването на колегата от Франция, искам да припомня на всички колеги нещо дребно. Грузинският е, въпрос е, е свързан с грузинската нация. Това е древна нация, която има прекрасна култура, цивилизация, дори би казал, зад себе си. Богатството на тази култура идва от пети век. И много рядко е, тези неща могат да се забелязват в тази част на Европа. Това е прекрасна култура, която е унищожена, бомбардирана през 2008 година от руската войска. И винаги ще говорим за бомбардировките в Кентърбъри и Екзитър, но не бива да забравяме и тези, защото и това е факт. А, между другото, много малко знаем за случилото се в Грузия и дори за случващото се в Грузия. Е, изключително важна е тази нация и е много важно да признаем нейната борба за автономия, за а, това, че тя иска да бъде призната и, и този елемент характеризира страната. Председателят Думата има докладчикът. Благодаря. Искам да благодаря на всички изказали се по време на днешните разисквания. Мисля, че имаме реално възможност за постигането на добри компромиси. Съгласен съм с всичко казано до тук за избирателното правосъдие. То съвпада с моята позиция, именно, че не бива да има такова. Ще трябва да разговаряме за изготвянето на компромисни изменения до гласуването в комисията през октомври, както и до гласуването в пленарната зала, ще имаме възможност да обсъдим всички повдигнати въпроси. Председателят. Благодаря, господин докладчик. На 17 ноември предстои да гласуваме. До тогава ще имаме възможност да разгледаме внесените към резолюцията 132 изменения. Надявам се, че докладчикът и докладчиците в сянка ще постигнат съгласие. Комисията по международна търговия ще вземе своето решение на 7 ноември. Така, по време на пленарната сесия през месец декември, между 15 и 18 декември, ще можем да гласуваме текста. Така, споразумението за асоцииране ще може да бъде ратифицирано и в Грузия. Преминаваме към темата за Украина. Предстои размяна на мнения с госпожа Дезолета, на която бе възложена специална отговорност. Отговорност носеше и господин Пленкович. Той бе ръководителят на 14-членната делегация на Европейския парламент, която посети Украина. Още в началото на заседанието казах, че бих се радвал, ако бъдат упоменати и така наречените избори, които бяха проведени в окупираните територии миналата неделя. Първо, ще дам думата на госпожа Дезолуета. Тя е ръководител на дългосрочната мисия на ОССЕ и на службата за демократични институции и права на човека. Първо ще дам думата на госпожа Дезолуета за уводни думи. След това думата ще вземе господин Пленкович. Благодаря на него и на останалите 13 колеги, които участваха в делегацията. Госпожо Дезолета, имате думата. You, I... Благодаря, господин председателю. Разбирам, да разбирам ли, че искате само да говоря за изборите на 26 октомври, а не това, което се случи тази неделя в Донбас. Нямам какво да кажа, защото не наблюдавахме положението там. Първо искам да ви благодаря председателю и почитаеми членове на тази комисия, за това, че ме поканихте да ви дам информация. За трети път съм тук, на този си пост и много се радвам, че мога а, да извършвам тази си задача. Идеята за посещението ни там а, беше мисията през май е да се окаже по-голяма от тази сега. Над 700 човека бяха, пристигнахме на 17 септември в Украина, 80 дългосрочни наблюдатели, 27 септември бяха наети от всички региони, те докладваха още от началото на октомври. Мисията приключи в петък тази седмица. Нямаше гласуване в автономен район Крим, тъй като той е анексиран незаконосообразно и не се проведаха избори в онези региони, като Лханск и Донец, които се контролират от украинските власти. В резултат 27 от 407-те места в новия парламент на Украина за момента ще останат незаети. 39 държави членки на ОССЕ плюс е Япония изпратиха свои наблюдатели. Трябва да кажем, че бяха 18 краткосрочни наблюдатели на Руската федерация. Ние имахме 90 наблюдатели, финансирани от Европейския съюз. Много благодарим за това. Радваме се, че можехме да координираме усилията си в деня на изборите с над 200 парламентарни наблюдатели и по-специално с делегацията на Европейския парламент. Благодаря ви. Също така там присъстваха и представители на парламента Асамблея на ОСОСЕ, на Съвета на Европа и парламентарната асамблея на НАТО. На изборния ден имахме наблюдатели в над 300 изборни пункта в страната Първоначалните ни заключения са пред вас и те се основават над, над 4000 формуляри, попълнени от нас, 1000 от преки наблюдения и след това при преброяването. Оценката ни най-общо е положителна. По-специално за самия ден на гласуване, много добре бе организирано гласуването, положително а, бе е, положително бе оценката в 99% от избирателните пунктове. На някои места резултатът а, всъщност отговаряше на резултатите във всички региони. Трябва също така да кажа, че не наблюдавахме Донецки и Лухан, с изключение на едно малко посещение до Донецки, по-специално Славянск и Краматорск. А, Подобно на президентските избори през пролетта, трябва да кажем, че много е ефективно и ефикасно се работеше на изборите. Централна избирателна комисия работи много добре. Това може да бъде положително наследство, което да бъде продължено нататък. Спазиха се всички крайни срокове, много компетентно се работи от администрацията. Трудностите, които видяхме, могат да се свържат с високата избирателна активност, над 50% от избирателите. Излязоха да гласуват. Поздравихме украинците за този мирен изборен ден. И това не е нещо дребно, тъй като има огромни проблеми пред страната. На 26 октомври е, имаше е, известно затишие между демаркационните райони Луханск и извинете, Донецк и Луганск и онези, които са под контрола на Украина. Независимо от споразумението от Минск през септември, е, продължиха въоръжените действия и след изборите. Смъртните случаи е, са 21, 35 са ранени, двама бяха убити на самия изборен ден. Също така забелязахме, че имаше а, насилие преди самите избори. След изборите продължихме да наблюдаваме как се отчитат резултатите. Не мога да кажа, че там имаме положителна оценка. 19 са проблемните изборни комисии, от тях 6 в източните райони. Имаме два доклада за навлизане на военни лица в комисия. Един от случаите е в Киев. В някои райони, в Луханск, извинете, в Лугански и Донецк, а, има насилствени случаи. Дори е имало заместване на членове на избирателните комисии на самия изборен ден и след това. Имайки предвид положителния опит по време на президентските избори, трябва да кажа, че нямаше злоупотреба със средства преди изборите. Онези, които познават предишните избори, знаят, че това в миналото бе голям проблем. Президентът и министър-председателят се възползваха от постовете си, като излязаха с апел към гражданите в деня за размишление. Това бе част от мандата ни Наблюдавахме телевизионни канали, както и печатните медии. Медии, където има много малко независими репортажи, много силно влияние на економиката, трябва да кажа, че е трудно да се постигне независима журналистика, макар че се полагат усилия в тази посока. Усилията за равен достъп до медиите показват, че като че ли няма все още политическа воля това да стане факт. Резултатите ще бъдат коментирани от вашия председател господин Пленкович. Както знаете, само 6 от 29-те партии влязоха в новия парламент. За първи път една от основните партии е извън парламента. On the basis of 99.9 89... Говоря за Комунистическата партия. А... Блок партията на господин Порошенко е спечелила 132 места. Надпревари го партията на министър-председателя. Народния фронт. Те ще имат 82 места. Самопович е, всъщност е изненадата 35 места. Текат коалиционни разговори. Също така представителството на жените ни интересуваше и за съжаление тук резултатът е разочароващ. Чакваха се 47 жени, които да бъдат новите депутати в Върховната Рада. 43 бяха жените в предишния мандат на парламента. Е, изключително е, несериозно е представителството на жени. Само две е, такива са заети от жени. Почти всички наши събеседници са съгласни, че изборите са преведени добре и предизвикателствата пред страната са големи. Важно е да се отбележи, че преди гласуването нямаше оспорване на парламентарните резултати, дори от страна на губещите партии. Нашият доклад бе добре прият в страната. Казане се, че има политическа воля да се приложат всички препоръки на ОССЕ и на Службата за демократични институции и права на човека – трябва да се приеме избирателен кодекс в страната. Финансирането на избирателните кампании е достич... частично решен проблем. С а, наша помощ а, и заедно с правителството ние ще работим по такова ново законодателство. Също така трябва да кажа, че са необходими нови правила, за да има по-голяма стабилност а, в служителите по места, които участват в избирателните комисии. И накрая, дами и господа, ги предвид положителния е, отзвук от нашите заключения, трябва да ви кажа, че ще имате нови колеги в парламента, с които да може да говорите и с които да започне промяната, промяната и на изборите. Благодаря, каза председателя. Давам думата на господин Пленкович. Благодаря, господин председателю. Първо искам да поздравя всички колеги, които са част от делегацията на Европейския парламент за отношение с Украина и които присъстват днес тук на съвместното ни заседание. Искам да поздравя всички членове на Европейския парламент, които участваха в мисията за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в Украина. Благодаря на госпожа Тана де Зогуета, както и на всички колеги от ОССЕ и Службата за демократични институции и права на човека, защото за разлика от колегите от Европейския парламент, депутатите, представителите на политически групи, те бяха там в дългосрочен план, като е, внимателно се вглеждаха в целия предизборен процес, е, както и в законодателната рамка, отразяването на изборите в медиите и най-вече преброяването, както и резултатите от него. Има два аспекта, които можем да обсъдим две днес за тези предсрочни избори. Първо, чисто процедурно, как бяха проведени изборите, мисля, че госпожа Дезолета съвсем ясно показа пред вас, че новата Върховна Рада, където има 450 депутати, 225 от тях избрани с мнозинство и 225 избрани на базата на национални листи. Няма да бъдат толкова много, колкото се очаква да бъдат по Конституция, което се дължи на факта, че има 27 депутата, които не са избрани. Става дума за Крим, 12, да след това няколко в Донецк и 6 в Луганск. В тази рада ще има 27 депутати по-малко. Независимо от това, това ще бъде парламент, който ще може да работи, защото по Конституция трябва да има 300 депутати избрани, за да има наистина един работещ парламент. Целият процес трябва да бъде разгледан от гледната точка на депутатите, които го наблюдаваха. Депутатите в Европейския парламент трябва да кажа, че минаха спокойно изборите и работихме заедно с ОССЕ не само в Киев, но бяхме в Харков, Одеса, Черкаси и Днепропетровск. Трябва да кажа, че цялата информация, която получихме от колегите, които наблюдаваха изборите, бе, че изборите са протекли нормално, мирно. И нашите депутати не са забелязали трудности процеса на установяване на предишни, първоначалните си заключения заедно с колегите от ОСС, от Съвета на Европа и от НАТО. Разчитахме на данни на един по-широк кръг наблюдатели, които включват цялата територия на Украина и затова заключенията ни са общи както и критичните послания, които са един стимул за украинските власти да работят по-добре, по-специално да коригират законодателната рамка. Това може да се окаже полезно, тъй като има напредък в сравнение с президентските избори. Няма се това да продължи и за бъдеще, за да могат бъдещите избори да спазват признатите международни стандарти. Участието в изборите или избирателната активност бе над 50%, но бе под очакваното, поне малко, поне така смятат наблюдателите. Независимо от това, трябва да кажем, че доста хора излязоха да гласуват, особено имайки предвид колко граждани гласуват в европейските държави. Това, което според мен трябва да бъде отбелязано, е, че изборите, които се проведоха на 26 октомври, са част от един а, трияк процес. След Евромайдан, след президентските избори през месец май, има една възможност, от която се използва, възползва президента Порошенко да свика пред, предсрочни избори и да има нова Върховна Рада, която да е легитимна, да бъде избрана пряко. И това бе много важно, защото така има един нов политически ландшафт имайки предвид политическите избори от тези, извинете, резултати от тези избори, показват, че мнозинството украинци избират реформа, Европа, единство и териториална цялост на страната това отношение видяхме колко е важно споразумението от Минск. Видяхме също така колко е важно споразумението от Брюксел, що се отнася до отлагането на подписването на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговска зона, то е отложено за 2016, както и споразумението за природен газ, страна на нафтогаз и Газпром, с помощта на комисаря Йотингер. Всички тези елементи създадоха една по-спокойна обстановка и между двата типа избори, президентските и парламентарните, трябва да се каже, че над 370 човека паднаха жертва в страната, голяма част от територията е недостъпна за украинските власти. И на заседанието с министър-председателя Яценук, с председателя Турчинов на Върховната Рада, с външния министър Клинкин, с президента на страната, трябва да кажа, че има две писти. От едната страна се върви към Европейски съюз, към реформи, от друга страна се иска мирна реинтеграция на цялата украинска територия. След асоциационното споразумение, което бе подписано заедно от Европейския парламент и от Върховната Рада, трябва да кажа, че това се разглежда като един отличен знак от нашите украински приятели. Многократно бе показана подкрепа от страна на Европейския парламент, на други европейски институции и това е изключително важно за бъдещето на страната. Нещо съвсем древно за изборите от вчера. Мнозина от нас смятат, че тези избори са незаконни и те противоречат на украинското законодателство. Те няма да бъдат признати нито от Европейския парламент, нито от голямата част от международната общност. Всички опити на Москва да им предаде легитимност всъщност вървят против духа на споразумението от Минск и подромват усилията за мирно решение. В края на краткото ми изказване, защото имаме писмен доклад за резултатите от тази мисия. Ще получите този доклад. Той ще е готов след няколко седмици. Та накрая искам да благодаря на всички колеги, на колегата Сани, който е заместник председател на делегация, колегата Чернецки, заместник председател на парламента, госпожа Кораца Билт, Бони, Пири, Похет, Демесмак, Ван Бален, Остревичиус, Хансдорф, Хармс, Мазоронис за сътрудничеството, както искам да благодаря на всички колеги, които работиха и съпътстваха нашата делегация. Благодаря. Thank you very much for the floor. Um, Mr. Chairman, eh, as... Господин Сани, господин председател, искам да се присъединя всъщност към онези, които е, заедно с господин Пленкович говориха до сега за ситуацията, да споделя техния анализ. Може би ще направя само от две е, бележки и допълнения към вече казаното. Експрес, uh, uh, uh, Едната е, че може би трябва малко по-гласовито да заявим, че европейската, проевропейската ориентация наистина означава по-голям брой жени в парламента. Второ, трябва да поздравим и то не а, така само от любезност, а, а специално а, Националната изборна комисия, а, защото нейните постижения бяха забележителни в страна, в която войната е реалност в определени части и все още има много напрежение, тази комисия успя безпроблемно да организира наблюдението от страна на 900 външни наблюдатели. Самото им присъствие можеше да се превърне в голямо бреме за организаторите на изборите, но всичко бе направено много коректно и много професионално. За това е, ние дължим поздравления. И една последна дума, ако ми позволите. Да кажа нещо е, което господин Пленкович няма как да каже. Поздравяваме и него. Yes, thank you, Mr. Chair. Господин е, Мекер, е, Да, благодаря, господин председател. Ако не възразявате, ще се изкажа народния си език, а той е холандски. Е, благодаря сърдечно на ръководителя на делегацията и на всички останали колеги за сътрудничеството ни по време на посещението на делегацията в Украина. Наистина изборите там протекоха нормално, бяха спазени съответните процедури. Най-голямото постижение в резултат от тези избори е, че украинците най-накрая избраха парламент, който отразява стремежите на обществото. Избраха парламент, който разполага с достатъчна легитимност за провеждането на необходимите реформи. Наистина можем да кажем, че мнозинството даде израз на волята си. Волята на мнозинството е едно модерно демократично управление – аз наблюдавах протичането на изборния процес в Одеса. Там нямаше инциденти. Всичко премина съвсем спокойно и мирно. Но вътрешно разселените лица нямаха възможност да участват в изборите. А в Одеса има немалко вътрешно разселени лица, жители на региона Донбас. Те нямаха възможност да участват в изборите, въпреки че бе улеснено тяхното регистриране. Въпреки това тези хора не подадоха гласа си. Питам се защо. Дали защото не са били в достатъчна степен информирани от компетентните органи. Става дума за 400 000 вътрешно разселени лица от източна Украина. Тези хора нямаха възможност да подадат своя глас, т.е. няма да бъдат представлявани в парламента. Няколко думи за участието на младите хора. Останах с впечатлението, че сравнително малко млади хора подадоха гласа си. Украина се прилага двойна система. Има едномандатни избирателни райони, които все още се свързват с измами и корупция. Участваха и голям брой партии и политически движения, нещо, което може би обърква младите хора. Надявам се, че след реформирането на изборното законодателство, системата ще се усъвършенства. Според мен е абсолютно необходимо да се измени изборното законодателство. Случващото се в Донбас, източна Украина е изключително тревожно. Вчера там бяха проведени нелегитимни избори. Възниква въпросът дали Русия няма да се възползва от тях. Дали няма да се възползва от възможността да завоюва още по-голямо влияние. Много е важно да се работи за разоръжаване, за постигането на политическо решение. Ако не окажем натиск върху Русия, положението допълнително ще се отежни. Запознах се лично с положението в Одеса. Имам информация от региона около Донецк. Знам, че там са правени опити за сплашване, например от страна на областния управител на Днепропетровск. Не знам доколко е вярна тази информация, тъй като разполагам с нея от други източници. Не съм бил на място в региона. Thank you, Chair. I would be more... Господин Рансдорф, благодаря, господин председател, Ще проявя по-голям скептицизъм от колегите, като ще акцентирам върху региона на Днепропетровск, който първоначално не беше в списъка на а, нашите цели. Там имаше злоупотреби а, с избирателното право. Първо, хората бяха сплашвани заради а, а, масовото присъствие на хора а, с униформи и оръжия в избирателните секции. Това е до голяма степен несъвместимо с европейските стандарти, но бе забелязано на много места. Също така имам информация за гласуване с мобилен телефон. И трябва да кажа, че е имало случаи и на други фалшификации от избирателните секции протоколите, например, са изпращани е, в центъра, а от центъра е, в различна форма, в подправен вариант, се а, е, обявяват. И такива случаи не са изолирани. А, имам информация за няколко такива случаи. Има доказателства. А, ангажирахме нашите сътрудници а, е, в е, региона. Имаме доста сериозни доказателства за случаите, които цитирах. Е, има случаи и за използване на насилие по улиците, както преди, така и по време на изборите и даже тези случаи са били доста случаи. Са доста многобройни. Имало е проявление в подобен смисъл и срещу комунистическата партия и нейните представители представители и а, срещу представители на опозицията, а, посегателство а, в, върху материалите за изборния ден. А, и вър... посегателства срещу други структури. Това ще рече, че и в бъдеще трябва много внимателно да следим положението. Например, Организаторите е, се опасяваха, че в някои райони, е, в някои избирателни секции, е, са могли лесно да победят така наречените неевропейски сили. И за да се гарантира такава победа, просто тези секции не са били отварени, за да се предотврати друг резултат от гласуването. Господин Галев, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на двамата ръководители на нашата делегация за наблюдение на изборите в Украина. Благодаря и на всички останали колеги, участвали в нея. Два въпроса към дългосрочните и краткосрочните наблюдатели. Колко са били руските участници в процеса на наблюдение били ли са също толкова активни, колкото и останалите, така че наистина да можем да кажем, че и Русия е участвала в анализа като член на ОССЕ. Вторият ми въпрос е свързан с избирателната система, която наистина не е особено подходяща за страна в процес на преход. Венецианската комисия предложи промени в избирателната система. Госпожо Дезолета, в препоръките си ще отчетете ли и препоръките на Венецианската комисия? Ще предложите ли при следващи избори да се приложи по-различна избирателна система? I'd like to, um, Госпожа Гомес, искам да благодаря на ръководителите на делегацията и на колегите участвали в тази мисия. Бих искала да призова към това, отчетът за това посещение да бъде детайлизиран. Всичко, което има нужда от критика да бъде отразено, всички необходими реформи също. Знаем, че процесът, на който искаме да станем свидетели в Украина, процесът на движение към демокрация изисква множество реформи. Затова сега моментът е отрешаващо значение. Сега е моментът да бъдем абсолютно открити и конкретни в препоръките си. Особено ме притесняват съобщенията, каквито имаше и е, в е, медиите, е, че извънредно нисък е броят на участвалите в изборите младежи. Това създава сериозни притеснения и е доказателство за необходимостта от реални реформи, така че украинците и младите украинци да смятат изборите за нещо надежно. Искам да ви благодаря, господин председател за тази декларация за легитимността в кавички на изборите в Донбас, защото самите изображения на моркови и зеле, които се предлагат на хората, чакащи на опашките за гласуване са достатъчно показателни за това, което е ставало там. Господин Ван Бален, за Харков трябва да кажа, че там всичко протече много кротко. Всички кротко си отиваха до избирателните секции и моите сътрудници и самият аз не станахме свидетели на някакви проблеми. Беше абсолютно прекрасен процесът, без никакви проблеми. Тук ние разширяваме малко картината, тъй като населението там е, където ние присъствахме, беше рускоязично. Съгласен съм с Ана Гомеш, че беше абсолютно недопустимо това, което стана в Донбас. Това бе нарушение на споразумението от Минск. Е, мисля, е, че е, след резултатите от изборите можем да, гов... да говорим и да работим с украинските колеги. Е, нека направя тази бележка така на е, речената крайна десница. Никъде не се появи и нямаше как да бъде избрана. Благодаря, господин председател. Прекрасно е, че имаме тази възможност да обменим становища. Много внимателно прочетох всички отзиви и съм длъжен да привнеса в дискусията нотка на несъгласие, макар че това няма да ме направи популярен. Значи, чувал съм такива коментари идват такива разни чужденци, които се намесват в процесите при нас и не ни оставят да правим това, което ние искаме. Сега няма да оценявам изборите в Киев. Нямаше голям участие. Само 20-30% беше заявената подкрепа за европейските процеси. Няма да навлизам в детайли. Мисля, че е, много е трудно да се организират и избори в е, страна като е, Украина, където хората не съжителстват добре един с друг. Постоянно се чуват обвинения към Русия. Чухме присъстващия или по-скоро присъствалия тук по-рано представител на Европейския съюз да заявява, че често пъти е, руските власти всъщност е, оказват сътрудничество е, и се опитват да допринесат за общо съгласие вътре в страната, така че е, да има единство за начина по който тя се управлява. Надявам се, че тези съображения също ще бъдат отчетени. Господин Шахаузер. Вие а, сте били на незаконните избори в неделя, така че може би ще бъдете в състояние да ни кажете какво беше предлагането и колко партии успяха да се състезават за избора на гражданите. mit stalinistisch-kommunistischen Kräften gemeinsam tätig waren bei der Wahlbeobachtung. Freue mich auf Ihre Darstellung. С радост ще изслушам изложението ви, особено като си има предвид, че представлявате десницата във Франция. Благодаря, господин председател. Вярно е, че бях в Донбас. Пристигнах преди няколко часа в сградата на парламента. Най-напред ще кажа, че според мен и изборите, произведени а, миналата седмица, не говоря за тези от последно време, бяха а, абсолютно необходими. Е, ние е, бяхме изправени пред е, едно недемократично обружение, фактически преврат и трябваше да се направи опит за постигане на легитимност посредством избори. Мисля, че този процес е абсолютно необходим. Макар, че той може е, да е, даде повод и за шеги. Въпреки това, е, смятам, че още от преди месец можеха да се видят резултатите и необходимостта от един такъв процес. Не искам обаче това да кажа. Правителството на Киев а, търси легитимност пред избирателите. На изток страната положението е драматично. Не искам да навлизам в това, което точно е станало. Е, видях, е, че се правят бомбардировки на цивилното население, видях десетина бомбардирани училища, чух е, съобщения за стотици, не съм видяла стотици, но видях десетина. Видях атакувани болници. Видях, че се проявява воля да бъдат прогонени хората. Вътрешно разселени хора са 700 хиляди души. Значи това е по-скоро една глобална цифра. Нали? Сега не искам да казвам а, точно по какъв начин са загинали различните хора, които са били пряко засегнати. Говорим за една бройка от около 10 000 души общо. А, е, мога да кажа, че там положението е, е свързано с много голяма травматичност. Е, онези, които говорят руски, на първо време не можеха да се ползват от признаване на тяхната идентичност. И аз много пъти се опитвах да разбера има ли омраза. Многократно задавах въпрос Мразите ли онези, които ви бомбардираха? Те казваха не. Искаме политиците да а, сложат край на конфликта, защото а, ние се превръщаме в жертва на конфликт между, така ми казваха те, Съединените щати и Русия. Би трябвало а, тази война да остане в миналото и да се тръгне по пътя към мира. Според мен за този път е необходимо едно – и на изток трябва да се извърши прокламиране на собствената идентичност, за да се потърси легитимност. Значи, казват ми, че е, може е, да е, се намери такава легитимност. Не е необходимо да се копира това, което става в Киев в момента не е обмислено. Не е разумно да се признае тази идентичност, защото е дошъл моментът за кръгла маса, на която да се обсъждат решенията, решението за бъдещето. И не трябва да се демонизираме един друг. Трябва ли да се продължава по пътя на войната? Трябва ли да се продължи избиването на населението? Мога да ви кажа, че идвайки от Русия, чувам, че има хиляди камиони, но аз пътувах по пътищата. Не видях един камион от Русия към Украина. Може би а, да не съм забелязал, а, но все пак последните три дни, нали, и това се опитах да видя, не го видях. Значи, нека бъдем по-сериозни, нека търсим диалог. Сигурно е, че тези хора искат истинска държава. Аз винаги в парламента съм бил пределно откровен. Казаха ми, че бъдещето е да се намери диалога отново, да се намери единството на страната отново, но ние трябва да не се демонизираме един друг. Аз не мисля, госпожи и господа, драги колеги, че демонизирането е желателно и е, че е, представя парламента в светлината на защитник на правата на човека и на демокрацията, като какъвто бихме желали да бъдем възприемани. Uh, mr president i would like uh, to congratulate ukraine on a very. госпожа Благодаря, господин председател. Аз приветствам доклада на колегата господин Пленкович и на госпожа Деселуета, защото всички индикации бяха потвърдени – Индикациите, които имахме от преди изборите, бяха потвърдени. Проевропейските сили сега ще носят отговорността за реформи и би трябвало да им се даде възможност да ги направят. Но искам да благодаря и на вас, господин председател, както и на колегата Пленкович за пределно ясната позиция във връзка с изборите в Донбас. Те са неправомерни. Бих желала да запитам е, преждеговорившия, който е посетил Донбас и който вечно говори за диалог, така необходим между двете страни. Искам да го запитам следното. Украинските власти неколкократно предложиха диалог, най-напред в Женева, след това в Минск – е, с споразумението за примирието и прекратяване на огъня. Но тези избори в Донбас са явно нарушение на споразумението от Минск и фактът, че Русия ги признава е плесница в лицето на международния правов ред. Искам да запитам колегата, който е избран във Франция, дали той ще подкрепи също едно самоопределение за баските, за а, хората в Окситания във Франция и в, на други места в Европа, ако те поискат такава автономия. А, отговорете на а, този въпрос. Представям си, че за вашата партия подобна позиция би била невъобразима. И ще приключа а, с един а, цитат вие знаете кой е Михаил Ходорковски. Ще цитирам него. Той е написал на руски, предлагам свободен превод, казва ораторът, без да се навлиза в дискусия за личности, е много интересно да се знае защо всички фашисти в Европа толкова сериозно и категорично стоят зад Путин. I'll take up some of the questions, Госпожа Дезолуета, ще се спра върху някои от въпросите, които пряко и косвено ми бяха поставени. По въпроса за представителството на жените Радвам се, че според вас това е сериозен въпрос. Службата за демократични институции и права на човека му отделя голямо внимание, когато изготвя докладите си. Онези, с които разговарях в Украина, по-точно жени, с които разговарях, ми казаха, че не са толкова широко представени в парламента, тъй като широко се употребява насилие и се използват парите като средство. По въпроса за вътрешно разселените лица, мисля, че тяхното участие бе доста неравномерно. В някои региони, като Харков, бяха положени големи усилия, но резултатите бяха разочароващи. Участието на младите хора не разполагаме с механизъм за оценка на този аспект. Мисля, че трябва да сме предпазливи, когато изразяваме съжаление във връзка с ниското участие на младите хора, тъй като според мен в някои райони участието от страна на младежите бе доста високо. Не Говорихме за участието. Участието се вместваше в осреднените параметри, но имаше големи разлики между отделните региони. На изток участието бе много по-низко. А що се отнася до влиянието казано от хора в униформа, това е нещо към което подходихме много сериозно. Няколко командири на батальони се кандидатираха по време на изборите, както в Лугански Донецк, в най-источната част на страната, така и в други региони. В самия ден на изборите имаше само два източника, които докладваха за присъствието на хора в униформа, там където не е трябвало да бъдат. В тези два случая тези лица в униформа, въоръжени лица, се бяха опитали да окажат въздействие върху областни избирателни комисии. В предварителния си доклад в първия си междинен доклад, както и в окончателните си констатации, се спираме върху информация за сплашване и употреба на насилие. Обект на такива действия са били представители на Комунистическата партия. Опозиционният блок се обърна към нас както преди, така и след изборите. Негови представители изразиха своята загриженост. След изборите те проведоха свой паралелен процес по преброяване бяха удовлетворени от резултатите но от изборите, не ги оспорват. Благодариха и на международните наблюдатели за тяхната безпристрастност. От страна на Руската федерация участваха 18 наблюдатели. Всички те участваха в екипи, които се състояха от представители на различни националности. Това е подходът, който се прилага по принцип. Нямаше информация за проблеми с тези наблюдатели. Става дума за опитни наблюдатели. Не смятам, че техните доклади по някакъв начин се отличават от докладите на останалите. Руската федерация направи изявления, според които приема, признава извинете, резултатите от изборите. А що се отнася до реформата на избирателното право и избирателната система, ОСС не смята, че една определена система е по-добра от друга. В доклада си отчитаме, че въпреки призивите за реформа на избирателното право, парламентът не взе решение за такава реформа, въпреки че украинските граждани я очакваха винаги се опитваме да отчитаме констатациите и препоръките на Венецианската комисия, както в докладите, така и в препоръките си. С това мисля, че изчерпах всички въпроси, които бяха отправени към мен, поне доколкото си ги спомням. Председателят, благодаря. Забравих да дам думата на господин Над. След това думата ще има господин Пленкович. Ще направя коментар показаното от нашия заместник-председател и от френския ни колега. Те, може би, не отстояват курса, който отстояват повечето от нас, но коментарите им бяха важни. Ако смятаме, че става дума за проблем само между Русия и Украина, то не отчитаме реалността. Разбира се, замесена е Русия, няма спор за това, но в случая става дума за двама вътрешни агенти, които се пасват с подкрепата на един външен. Това е Русия. Няма спор за едно, а именно единството и териториалната цялост на Украина са от основно значение. Те трябва да са в основата на всички наши усилия по отношение на Украина, Молдова и други региони, където има сериозни вътрешни проблеми. Говорим за експлозия на Съветския съюз отвъд административните му граници. Поставихме на карта споразумението от Хелзинки, потъпкахме го по време на кризата в Косово. Мисля, че решението, което ще вземем за Украина, трябва да се основава върху нейното единство и върху териториалната и цялост. Ако обаче постоянно говорим за намесващ се външен агент, то няма да намерим окончателно решение. Добре е да се прилага единният критерий от Хелзинки, но трябва да се отчете и реалността. Господин Шафхаузер, искахте да вземете думата. Заповядайте. Е, е, е, Господин Шафхаузер, благодаря. Аз мисля, че не може да има два мира – без да се мисли за единството на Украина. И за това се връщам на този въпрос за единството. Неговото постигане става все по-трудно от момента, в който е, хората имат чувството, и то е съвсем реално обосновано чувство, че има все по-тежка агресия срещу тях и че е, в избирателния процес те са отстранени. Значи вече няма възможност за диалог. Това е ескалиране което води само до това, което не желаем, а именно отделяне. Мисля наистина, че това, което стана в Косово, тази политика на двойни стандарти, на двоен аршин също не е за приветстване. Аз съм за единството на Украина, както и за единството на всеки народ в света. Но нека бъдем наясно. Ако погледнете дългата история, източният регион винаги е принадлежал на Русия. И Сталин е този, който е изменил ам, границата. Аз не съм и за това а, границата на Сталин а, да остане без промяна во век и веков. За това е необходим един истински диалог и това може да бъде направено само ако бъде призната известна легитимност на изборите, произведени на изток разбираш се при условие, че техният резултат е сядане около масата с цел дискусия. Това е процесът на търсене на мирно решение, който е абсолютно необходим. Преди да дам думата на колегата Дорис Пак за заключителни думи, ще дам думата на колегата Пленкович. Ако Дорис иска да се изкаже преди мен, ще й отстъпя. Благодаря, господин председател. Мисля, че проведохме много обстойни и полезни разисквания за предсрочните парламентарни избори, както и за случилото се вчера. Трябва да подчертаем много добрата работа, свършена от Централната избирателна комисия. Тя наистина положи усилия за това жителите на регионите около Донецки и Луганск да участват в избирателния процес, макар и това да не стана в степен, в която искаха това всички. Проведохме разисквания с представителите на гражданското общество, това бе много важно, още когато бе поставено началото на Евромайдан. Мисля, че гражданското общество трябва да бъде подкрепено чрез съответните механизми и инструменти на Европейския съюз. Особено важен според мен е въпросът за териториалната цялост. Европейският съюз и най-вече Европейският парламент не бива да позволяват да бъдат поставени пред свършен факт. Много важно е, според мен, бързо да се очреди новата Върховна Рада. Много е важно бързо да се сформира и новото правителство. Така ще можем да подкрепим проевропейските реформи, от които се нуждае Украина. Ще можем да подкрепим и решението, което взеха украинците в полза на мира. Това бе според мен основното послание от изборите в Украина. Благодаря, господин Пленкович. Нека и аз кажа няколко думи. Европейският парламент заедно с Украинския ратифицира споразумението за асоцииране. Изборите от 25 октомври дадоха пълна легитимност на украинското правителство и на украинския парламент. От тук нататък ще трябва да отстояваме прилагането на споразумението. като цяло резултатите от изборите и тяхното провеждане могат да бъдат оценени изключително положително. Това са констатациите на наблюдателите. Ще трябва да продължим тясното си сътрудничество с Украина. Смятам, че трябва да продължим и разговорите с Русия, като в основата им поставим споразумението от Минск. Проведените вчера избори са в нарушение на постигнатото в Минск споразумение – няма съмнение в това. Няма съмнение в това, че тези избори са крачка назад в рамките на процеса, на който бе поставено начало в Минск. Трябва да сме наясно, че става дума не за вътрешно политически украински проблем. Действията, предприятия в Крим и в източна Украина, са насочвани и управлявани отвън. Не бива да си имаме никакви иллюзии. Не бива да твърдим, че става дума само за вътрешен проблем. Проведените в неделя избори не дадоха възможност за участието на други партии. Нямаше възможност за изразяване на альтернативни становища. Това е типично сталинистки подход който познаваме от някои други системи и към който някои все още са привикнали. Като вземем предвид процеса, приложеното избирателно право, начина по който бяха подадени гласовете, мисля, че не можем да приемем тези избори. Президентът Порошенко излезе с предложение за провеждане в началото на декември на избори съгласно действащото украинско законодателство. Това негово предложение не бе прието, нещо от което сега ще проистекат трудности. Ще трябва да се опитаме да се справим с Русия, но трябва да сме наясно, че не Украина е нарушила международното право. Трябва да сме наясно, че трябва да се спазва споразумението от Минск. То е в основата на настоящата политика на Европейския съюз, за която Европейският съюз състава доста единно. Благодаря ви за участието. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред на въпроса за Косово. Знаем, че бе получена информация